a seguito delle dimissioni dell'on. martin schulz il parlamento prende atto della vacanza. след напускането на мартин шулц от 11 февруари неговото място е свободно.